Минаваме към гласуването. Имаме три предложения по Никарагуа. Госпожа Вероник Декайзер има думата. Господин председател, искам да ви напомня, че моята група реши, че тя няма да участва в гласуването. Аз посочих причините в моето изказване преди, така че ние не се въздържаме, а ние не участваме в гласуването. Благодаря ви. Госпожа Рол Кохола. Благодаря, господин председателю. В дискусията на прекалено много колеги бе разрешено да излязат извън отреденото им време за гласуване. Искам да ви припомня, че ако е необходимо, можете да им изключите микрофона. Това е важно, за да не е, губим от времето си за изказване по-късно. Ано, някои достали слово двакрат, але не... Да. Някои души се изказаха по два пъти, но не по един и същи въпрос. Освен това, никого не прекъснах сега, следващия път ще го правя вече. Благодаря. Euh, Искам да кажа, че нашата група е тук и по същите причини, както групата на социалистите, решихме да не участваме в гласуването но а, все пак дебатът се проведе и ние участвахме в него и присъствахме. Благодаря, госпожа Фигередо. a nossa intervenção vai exatamente no mesmo sentido. Исках да кажа същото. По причините, които бяха е, пояснени при първото ни изказване, ние няма да участваме в този дебат в, в гласуването няма да участваме, извинявам се, но а, участвахме в гласуването, защото този спешен въпрос всъщност не е спешен въобще. Това е една привидност. Добре, дякую. Я мислим, че можем пристъпи к гласуването. Благодаря. Мисля, че можем да пристъпим към гласуване. Ще гласуваме по общата резолюция на трите групи е НП, АЛДЕ и групата на консерваторите. Относно Никарагуа, кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Děkuji, přejdeme k druhému našemu bodu, to je... Втората точка. Четири проекта на резолюция за Лаос и Виетнам. Искам да кажа, че по точка 6 има допусната малка техническа грешка. Думите дисциплинарен и наказателен ще бъдат заличени. Клаусу А. Ве Вьетнаму... Вьетнаму... Сега резолюцията, съвместна резолюция на пет политически групи за Лаос и Виетнам ще проведем отделно гласуване. Първа част на точка 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Също се приема. Сега целият проект. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. И на последно място, само като изброяване, пет проекта за Китай във връзка с използването на смъртно наказание, правата на младсинствата. Господин Посол, Господин председател, извинявайте, но има грешка в точка трета в немския вариант. Моля ви а, да я поправите и в, на другите езици. Пише а, осъждане на екзу, екзекуцията на двамата тибетци и на другите уйгури. А, разбира се, уйгурите не са други тибетци, тибетци не са а, други уйгурци. Благодаря, господин Паселт. Ще го коригираме. Добре. Нека тогава пристъпим към проекта на е, групата на социалистите и демократите. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Сполечнем уснесени Сега ще гласуваме съвместния проект на трите групи е НП, АЛД е и Зелените. Гласуваме. Ще бъде поименно гласуване. Не. Извинява се председателят. Първо, точка 9. Кой е за? Против? Въздържали се? Мисля, че трябва да го проверим и по електронен път. Моля да извадите картите си. Начало на гласуването. Край на гласуването. Резултатът приема се. И сега целият проект по именно гласуване можем да гласуваме вече. Край на гласуването. Приема се. Протоколът ще бъде одобрен в дневния ред в началото на следващото заседание, ако няма други съображения, ще го изпратим на всички институции и други органи, посочени в текста. Прекратявам заседанието. С това то е приключено.